Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz. Уважаеми госпожи и господа, моля ви да вземете местата си. Я erkläre ди am 27. Подновявам заседанието прекъснато на 27 е, май. Уважаеми